La Presidente. Председателя. Buongiorno colleghi, la seduta è aperta. Добър ден. Моля да заемете местата си. Първата точка от дневния ред е доклада Хефнер относно изпращането на Европейския парламент и обработването от него на класифицирана информация, с която съвета разполага по въпроси, които не са от областта на общата външна политика и политика на сигурност. Веднага давам думата на докладчика за 4 минути. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Днес бихме могли да направим една решаваща стъпка